доклада на, господия, е, на господин Габриел Мата на обща политика в областта на рибарството, структурно-техническите мерки, многогодишните планове. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, както и службите на парламента за помощта при разработването на тази програма. Многогодишните планове позволяват възможността да се постигнат целите на ОПР, общата политика в областта на рибарството. Тези планове също така имат и важно политическо значение. Те определят живота на стотици хиляди рибари – е, и е, необходимо е да се модифицира сегашната е, регламентация, която се състои от многобройни законодателни актове, от които се ръководи общата политика в областта на ребарството. Необходимо е опростяване. Необходимо е да се подобри законодателството. Необходимо е по-добре да се разбират законодателните актове, които са в сила, за да може по-добре да се прилагат в ОПР. Новият регламент на, трябва да отговори с гъвкавост в, на променящите се е, ресурси, променящите се екосистеми, като използва по-селективен подход тази еволюция фактически трябва да се основава върху доказани научни факти. Необходим е, е нова динамика в ръководството на сектора и в приемането на решения. Необходима е по-голяма регионализация на подхода. Необходими са гъвкави рамки, които дават възможност да отговорим на нововъзникващите ситуации, нововъзникващите проблеми. Ще ви обърна внимание на а, а, необходимостта от пропорционалност а, в социоекономическите мерки. Затова предлагам нова архитектура, която се основава на четири оси. Първо, от една страна общи правила и специфични норми, а също така и специфични правила на базата на съвместното взимане на решение. Необходимо е също така регионализация, която да включва е, регионални мерки. Многогодишните планове трябва да включват необходимите мерки. Тези правила трябва да могат да постигнат целта, за която са направени. За тази цел са законодатели трябва да продължат усилията си за създаване на добри многогодишни планове, като се използват предвидените в европейската юриспруденция инструменти. Необходимо е да участват в тази работа всички заинтересовани страни, като участват във всички решения, които имат за цел регионализацията на правилата. По този начин можем да възприемем конструктивен подход, като вземем предвид интересите е, на рибарите и също така опазим рибните е, ресурси. Госпожо комисар, вашата работа, която ние познаваме, ще вземе предвид именно тези съображения. Благодаря. А сега минаваме към спонтанните изказвания да Десетте е много, които са поискали, затова ще дам думата на всички. Микрофон, Благодаря. Госпожо председател, искам да, да благодаря на господин Мато за доклада. Нови елементи се въвеждат от общата рамка в рибното стопанство, например, забраната на изхвърляне на, на улов. Трябва ни обаче по, по-последователна обща политика. Трябва да гарантираме прилагането на съвместното вземане на решение. Трябва ни също така и е, регионален подход там, тога, там, където това е необходимо. Както каза докладчика, това е сектор, в който вече много промени са внесени в законодателството, но не бива да спираме. Но трябва да променяме законодателството на базата на научни изследвания и заключения. Не бива да, изпук, да изпускаме от поглед економическите и социалните измерения на рибната политика. Има много предложения, които не са а, приемливи. Господин Серал Санто е следващия оратор enfatizar que tal como é definido neste relatório as poscas na Europa têm de seguir a nova така както е записано в доклада и аз искам а, да а, подчертая, че европейската политика по рибарството трябва да се адаптира към действителността. Тук става дума за тази политика през следващата а, година. Когато говорим за многогодишните планове, трябва да видим, че действителните планове надхвърлят рамката на, е, доказаното от науката. трябва да се мисли в дългосрочен план и трябва правилно да се управляват риболовните ресурси. Искам да поздравя господин Мато за свършената от него работа. По отношение на някои подробности не сме съвсем на същото мнение като докладчика, но като цяло смятаме, че обща политика по рибарството трябва да пази риболовните запаси и да гарантира съществуването на рибарите. Благодаря, госпожа председател. Приспособяване на техническите мерки към специфичните изисквания на всеки риболовен район – е правилен подход. Той ще доведе до устойчиво, е, устойчиво рибно стопанство. Решенията не могат да бъдат еднакви за всички. И докладчика очевидно разбира това много добре. Все още има региони в Европа, където риболовът не е просто промишленост и бизнес, а също и начин на живот, който е съществувал от векове и който трябва да бъде запазен решенията за устойчивото използване на рибните ресурси в Средиземно море, където бяха забранени редица методи на риболов, значително навреди на рибарите, особено на някои харватски острови. За да се преодолее тази несправедливост, аз с удоволствие ще подкрепа препоръките, които върват в правилна посока. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много благодарен на господин Мато за това, че внася в парламента този доклад по собствена инициатива за да може преди комисията да внесе е, доклад за техническите мерки, ние е ясно да заявим нашата позиция. Много неща в общата политика по рибарство са свръхрегулирани и това създава проблеми за дребномащабния риболов, но също така и за останалите видове риболов. Това е нещо, което искаме да преодолеем. Правила броени, защото даже да има има квота, трябва да се записва в кои дни се осъществява улов. Съществуват правила, което изобщо не работят при малките риболовни кораби. Трябва да се плащат и социални осигуровки и така нататък. Необходима не е ясна дефиниция. Рибар има нужда от две-три правила за своята работа. Региона, в който лови квотата за определени видове видове, големина на окото на мрежата и институция, която ще контролира улова, който той разтоварва на брега. Благодаря. Господин Мариас. Κυρία Πρόεδρε, στην κοινή αλληλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ομοιογένεια, καθώς τα τεχνικά μέτρα βρίσκονται... Благодаря. Правилата, които се прилагат, в никакъв случай не са хомогенни. Те са разпръснати в, 30 регла... в 13 регламента които съвсем не са последователни, много пъти дори си противоречат. Географският подход ще даде възможност да се прилагат различни подходи към различните части на Европа. Защото а, предлаганите технически мерки сега не се отнасят до Средиземно море, където проблемите са много сложни. Както знаем, северът е богат, югът е беден и това трябва да бъде отразено в ОПР. Необходими са мерки за всички страни на Европейския съюз. Трябва да подкрепяме бедните рибари на моята страна, като се има предвид, че третият меморандум постави под въпрос съществуването на селското стопанство и на рибарството. Политиката на Сириза. Благодаря. Господин Кели, благодаря. И аз проявявам интерес към а, тази тема, защото съм от а, Ирландия, имаме много острови и много население, което живее от а, риболов, което зависи от риболова по, по крайбрежните райони. И това е така от а, векове. Европейските политики според тях, според това, което чуват, не са благоприятни за тях. Аз не знам дали това е така, но трябва да се слушаме в това, което казват. Е, когато изменяме е, европейски политики, в тази област трябва да се вслушваме в гласа на самите рибари. Най-вече нези, които, които ловят риба с малки плавателни средства. трябва а, да им даваме повече възможности, трябва да увеличаваме квотите им. Квотите им, разбира се, това трябва да почива на научни факти, но това е защото цялата общност зависи от това. Господин Ферер е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Техническите мерки, многогодишните планове са интересни и полезни инструменти за е, рибарството. Многогодишните планове имат за цел да създадат стабилност и предсказуемост в един сектор, който е доста нестабилен е, тези планове трябва да бъдат управлявани обаче отблизо. Тук регионите играят много важна роля от Лисабонския договор насам, морските ресурси са изцяло от компетентността на Европейския съюз. Обща политика по рибарството е доста далеч от реалността флотите, инструментите за риболов, всичко от това не е взето предвид и за това е невъзможно, е невъзможно управлението от близо. Важно е обаче да бъде гарантиран дохода на рибарите и опазването на видовете. Комисар Юрова има думата. Благодаря. Високо ценим доклада на господин Мато за техническите мерки. Това е част от становището на, на парламента. И докладът идва точно на време, защото в момента комисията изготвя едно предложение за модернизиране на мерките за техническите, на техническите мерки в целия Европейски съюз. Докладът е в съответствие с нашия анализ. Е, отчитат се регионализацията е, и упростяването като нови приоритети. самото предложение на комисията е приоритет за нас и ние е, възнамеряваме в началото на 2016 година да го внесем. То ще се състои от рамка, общи правила, които да се прилагат в целия Европейски съюз и водите му. Смятаме да променим сегашния модел, така че да дадем възможност за регионализация като по същество материално-правни е, изменения ще се правят само с цел рационализация. Това е чудесна възможност да се постигне един по-гъвкав -по -по подход към а, устойчивия риболов. Важно е също да се подчертая, че новото предложение няма да, няма да а, понижи стандартите за, за опазване и защита на видовете. Напротив, по отношение на многогодишните планове, комисията е съгласна с вашия анализ. Тези планове са много важен елемент от реформата на политиката, общата политика, защото те са основни инструмент за постигане на целта за максимално устойчив улов също така се дава възможност за сигурност и стабилност в отрасъла и на трето място. А, това е много важен инструмент за регионализацията. Преговорите по първия такъв многодишен план за Балтийско море е, в момента се движи много добре. Преодолели сме между институционалните и политическите различия и комисията се надява съвсем скоро да се стигне до компромис. Ще продължаваме да подкрепяме сключването на, такова, на такива споразумения. Очакваме да си сътрудничим с парламента по тези така важни въпроси, които са от огромно значение, както в економически, така и в екологичен план.